Well, good afternoon, dear colleagues. Здравейте, колеги. Uh, as I can see... Виждам, че е, има присъстващи. Днес чудесно е, че сте дошли понеделник след обед, както знаете. Има действия на нашите <clears throat> преводачи. Мисля, че една достойна работа трябва да бъде подкрепена. Искам да дам възможност на преводачите да направят своето съобщение. <clears throat> Съобщение от преводачите. Уважаеми депутати, уважаеми европейски граждани, днес е 35-я ден от протестните ни действия поради несправедливите условия на труд, наложени ни от администрацията. Поради това ви уведомяваме, че преводът ще бъде преустановен веднага след официалния край на заседанието. Благодарим ви за разбирането. Желаем ви приятен ден. We can start our meeting here. First item, adoption of agenda. И така, най-напред да приемем дневния ред. Мисля и се надявам, че вие всички имате дневния ред. Имате ли забележки по дневния ред? Добре, в такъв случай дневният ред въжи за приятел. На следващо място, одобрение на протоколите от, от съседанието на 16-17 май 2018 година. Имате ли възражения? Виждам, че няма. В такъв случай протоколите могат да бъдат коригирани до края на това заседание. И така, започваме с първата точка от нашата програма. От 15.30 е, часа до 16.10, т.е. имаме 40 минути на разположение за доклада високоскоростна широколентова инфраструктура. Госпожа Иванова от Сметната палата ще представи доклада. Искам да я представя накратко. Искам да ви напомня, че госпожа Иляна Иванова е декан на съдебен състав 2 в Сметната палата. Тя отговаря за инвестиции, за сближаване, растеж и включване. Тъй като имаме само 40 минути за този доклад, искам да ви предложа госпожа Иванова да направи своята презентация – за 10 минутки. След това думата ще имат координаторите или техните заместници от всяка политическа група. Те ще имат възможност да се изкажат за 2 минути и всички останали депутати ще имат на разположение по една минута. След това ще помоля госпожа Иванова да отговори на въпросите или да коментира изказванията. И накрая се надявам, че ще може да приключим тази точка. Имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е голямо удоволствие да бъда днес тук пред вас. Обикновено ние предлагаме, представяме нашите доклади в комисията Конт. Аз виждам някои бивши колеги. За първи път съм във вашата комисия ИТРЕ, така че благодаря ви за поканата да представя този много интересен въпрос, а именно за високоскоростната и широколентова инфраструктура и покритие. Това е важно за живота на всички нас. Всички ние ползваме компютри и интелигентни телефони, така че за нас – е важен, важен добрия достъп до интернет. И така, широколентовия достъп в държавите членки и по какъв начин са постигнати целите за 2020 година. Широколентният достъп служи за по-бърз интернет. Това е важно за цифровата ера. Много са важни цифровите връзки, не само за конкурентоспособността на нашите бизнеси, но също така и за социалното включване. От каква е нашата изходна точка? В стратегията Европа 2020 ние имаме цифровия дневен ред с трите основни цели – през 2010 година Европейския съюз заложи целите за широколентната инфраструктура. Е, до 2013 година трябва да се достигне 30 мегабита за секунда. Всички граждани трябва до 2013 година трябваше да имат достъп до 30 мегабита за секунда. Втората цел е до 2020 година всички европейци да имат бърз, ши, високоскоростен широколентов достъп. Това означава на 30 мегабита за секунда. И третата цел е до 2020 година да се осигурят да се осигури покритие от на, на поне 50% от домакинствата с ултрабърз широколентов достъп, т.е. над 100 мегабита за секунда. И така, трите цели са до 30 мегабита, над 30 мегабита и над 100 мегабита за секунда. За тази цел бяха въведени няколко мерки и, и стратегии. Какви са какво е финансирането? 50 милиарда евро за периода 2014-2020 е, година. Имаме грантове от европейския бюджет, имаме 5,6 милиарда като кредити от Европейската инвестиционна банка, имаме EFSI проекти, така че имаме най-различни инструменти за финансиране. Сега върху какво се съсредоточаваме в нашия одит? Ние се опитваме да оценим ефективността на мерките, предприяти от държавите членки за постигане на тези три цели. Най-вече искаме да оценим до каква степен държавите членки ще постигнат целите и в какъв, в, до каква степен комисията е контролирала е, напредъка и до каква степен комисията е развила стратегии за постигане на целите и до каква степен тези стратегии са приложени. Нашия аудит покрива настоящия период до 2013 година и бъдещия 7 годишен период. Виждате, че сме посетили Ирландия, Германия, Унгария, Полша и Италия, пет държави членки, където се срещнахме с различни заинтересовани страни и имахме дискусии с тях. Тук виждате на този слайд, може би не е много ясно, но това е картината такава, каквато е каквато беше през 2016 година за високоскоростния широколентов достъп. Виждате, че най-зелените области са областите, в които целите са почти достигнати. По-светлите цветове означават по-низки проценти на постигане на целта. Така че, вероятно, до 2020 година целите няма да бъдат постигнати. Нашия Нашето основно заключение на одита е, че някои цели са постигнати, т.е. първата цел за основно покритие с широколентов достъп до 30 е, мегабита по принцип тази цел е постигната, всички държави членки са постигнали тази цел. Въпреки, че, целът, че срока беше 2013 година, но сега до 2016 година истината е, че целта бе постигната. Но има две цели, които остават. Е, високоскоростния и ултрависокоскоростен достъп. Те са по-проблематични цели. Особено проблематични са селските райони. До 2017 година средата повечето държави членки са, покрити, са покрили по-малко от 15% от домакинствата. Тоест, нашата цел беше 50%, а постигнато беше само 15%. Освен тези проблеми, ако плановете на държавите членки се приложат както се възнамерява, три от държавите членки вероятно ще постигнат целите на комисията за 2025 година. Тоест всички домакинства да имат достъп до високоскоростна широколентова инфраструктура. Какви бяха, каква беше подкрепата от комисията? Ние видяхме, че мотинго, мот, мот, мониторинга е координиран от различни генерални дирекции на комисията. Сега някои от слабостите, които видяхме в стратегиите, са следните. Видяхме, че всички държави членки имат стратегии за широколентен достъп, но имаше някои недостатъци. Някои държави членки бяха закъснели с приключването на стратегиите. Понякога целите не съответстваха на целите на комисията. Всъщност, нито една от държавите, от посетените държави членки имаше за цел третата цел на комисията, т.е. ултрависокоскоростния широколентов достъп. Освен това, не всички държави членки се бяха справили със своята инфраструктура, т.е. не бе предложена адекватна скорост от телекомите. Вероятно има различни възможности за решение тук в държавите членки. Е, има един традиционен модел, копър, но има е, различни други решения, като оптични влакна и други възможности, т.е. държавите членки тук са свободни да си вземат своето решение. Интересно е да се види и някои ограничаващи фактори, които пречат за постигане на целите. Първият ограничаващ фактор мога да кажа, че е свързан с финансирането, както винаги – според някои проучвания, направени от комисията, сумата за постигане на целите 2020 е година. Значи тази сума е оценена на 250 милиарда. Половината от разходите ще отида за селско-стопанските региони. На този фон ние видяхме, че финансирането в три от държавите членки не протича както трябва за селските райони и за по-гъсто населените райони. Има проекти подкрепени от EFSI и тези проекти видяхме, че не се съсредоточават върху а, сектора, секторите, които се подкрепят най-много от публичния сектор – на следващо място конкуренцията. Конкуренцията беше проблем за две държави Германия и Ирландия. Там видяхме някои проблеми. И накрая аспектът свързан с ефективната координация между финансирането, дългосрочния период на финансиране. Видяхме, че има определено ниво на координация, което подкрепя постигането на целите в три държави членки. При две от тях обаче, поради различна организация на координацията между програмните периоди, периоди целите не бяха постигнати и това играеше ограничаваща роля. Имаме някои препоръки, основания на нашите резултати. Ние направихме 8 препоръки. Стратегическо планиране, регулаторна среда, подобряване на конкурентоспособността. Тоест, ние препоръчваме държавите членки да преосмислят своите планове с оглед постигане на целта. Освен това, трябва да се помисли и за мандатите на регулаторните органи в контекста на конкурентоспособността и на правната среда. Това е накратко. За това става дума. За тези основни въпроси става дума в доклада. Готова съм да отговоря на евентуални въпроси. Благодаря е, за вашите въведителни слова. Господин Капата е с вас. Той може би може да допълни вашата презентация. Не, той не иска. Добре. И така. Първият оратор – е колега от НП, господин Бони. Okay. Uh, Благодаря за презентацията. Мисля, че е много полезно не само за оценката на ситуацията, но и за по-нататъчните работа. Утре ще гласуваме за кодекса за електронните комуникации в Европа. Това е новия контекст за развитието на 5G. Първият въпрос – какво е вашето мнение и дали сте питали държавите членки за необходимата среда и контекста, за да постигнат е, своите цели, като си имат предвид новите предизвикателства по отношение на 5G. За някои държави членки тези неща не са толкова ясни. Как така да се свърши работата с тези постижения, целите, които сме си поставили, а също времено да започнат работа по целите за 5G. Втория въпрос е свързан с националните стратегии, защото <clears throat> това беше едно изискване, представено по-рано но от друга страна поради пътната карта за 5G. Имаше изискване до края на 2017 година, началото на 2018 година да има нови национални планове за широк колентев достъп. Какви са възможностите за приключване на тези планове? като същевременно ще трябва да се подготвя за новите предизвикателства. Какво знаете по този въпрос и какво е вашето мнение? На трето място споменахте, че има голям проблем, за който знаем за достъпа до интернет и качеството на интернет в селските райони. Разбира се, че една от причините е свързана с населението. Но това не е само единствената причина. Може ли да дадете малко повече подробности за това? Какви според вас, какви евентуално са причините, които водят до този резултат? И като говорим за регулаторната среда, вие споменахте въпроса за разпределянето на спектъра. Това може би е било проблем в някои държави. Имало ли е такъв проблем там? Как стои този въпрос в момента и за в бъдеще? Също така и за целите 5G и 100 мегабита в секунда. Това е много важно за напредъка на държавите членки благодаря. Остана ви от времето. Госпожа Виркулен, имате... Благодаря. Искам да благодаря на Сметната палата за оценката. Много е важно, че се върши такава работа, защото тя е отрешаващо значение за Европа. Много е важно в Европа цифровите връзки да са добре. Такава е целта на нашата комисия. Вие оценявате пет различни държави членки. Дали имаше хубави примери? Имаше ли успешни неща? Може ли да научим нещо като добра практика? За да се посочи това на другите държави членки, ми подчертахте ролята на стратегическата роля – регулаторната среда, на зацеляването на конкуренцията. Но в този набор от инструменти дали намирате някои проблеми? Дали има и проблеми с финансирането на инфраструктурата, специално, както каза господин Бони, за селските райони, където няма много население? където мисля, че трябва да се намерят още инструменти за финансиране. Възможно ли е това да се базира на пазара, според вас? Благодаря за въпросите. Има ли представител на АЛДЕ? Няма. Зелените? Няма. Уважаемия колега от е, Обединената львица няма да коментира. Представители на Европа на свободите и нациите? Няма. Има ли други участници, така че думата отново е при мен, защото аз съм участник в дискусията днес. Искам да ви попитам, както видяхме в презентацията, интересно, е, че където населението е по-гъсто населено, там има висок скорост на интернет големите градове. Но видях много пропуски са в Южна Италия, защото там става дума. Това е типичен селски район Бари. Въпреки субсидиите, които са отпуснати от Италия на региона, какво става там? А пък Франция е много светло-зелена, което означава, че няма много ефективни усилия за въвеждане на интернет с висока скорост в тези региони. То това е моя въпрос. Госпожо, имате думата. Благодаря на всички ви за интересните въпроси и коментари. И в тези въпроси се видя колко е важен широко лентовия е достъп, както за економиката като цяло, но и за конкурентно способността на Европейския съюз. Ще започна пряко с въпросите на господин Бони. Първо, предизвикателствата поради 5G. Но преди това да се стигне до трите цели 2025 година. Свързано с, с поне 1 гигабит за всички основни социално-економически двигатели, всички градски райони, след това за всички домакинства да се предложи най-малко 100 мегабита. Дали сме готови да, да работим по тези предизвикателства. Трудно е, защото не са обхванати целите, изпълнени целите до 2025 е, по 5G. Често се поставя въпроса, кое е по-добре. 5G, фибров кабел или меден кабел. Къде се намира 5G в този контекст, но сметната палата не се занимава с технологията. Мога обаче да кажа, че 5G няма да допълни фиброоптичните кабели. Това решение е необходимо като инфраструктура, за да може 5G да действа. Ако това е отговор на вашия въпрос, Значи, това, е което мога да кажа от наша гледна точка, разбира се, за да се стигне до постигане на целта за 5G, има нужда от изграждане на инфраструктурата. И след това ще говоря за различните инфраструктури и различните варианти и решението, които избират държавите членки. Тук трябва да подчертая, че нямаме обща европейска политика за широколентовият интернет и всяка държава членка има свои отговорности и правомощия да избира кой вариант да приложи. Както видяхте в различните примери и ще стигна следващия въпрос за стратегиите, всяка държава женка може да разработи отделна различна стратегия. Имаше пример с петте държави, които посетихме в Германия, са избрали да следват модела, да надграждат съществуващата медна инфраструктура. Германия, да. старите телефонни линии са много добре развити. Това е най-ефтиното, но това не позволява висока скорост. Дори да се използва новата технология с векторите, дори и така. Скоростта може да се увеличи в най-добрия случай до 60, ако под са малко, по-малко потребителите до 100 мегабита на секунда. Но това е на ръба, защото технологията с векторите зависи от гъстотата на потребителите. Колкото са повече потребителите, толкова пада скоростта. Така че тук има един пример. Една държава членка избира определена технология. Другият пример – Италия. Тъй като беше спомената от, и от вас, господин председател, имаше и въпрос от госпожа Веркане за добра практика и примери. Искам да кажа, че целта на доклада не е да оценява ефективността на държавите членки. Ние не правим това за нито, в нито един от нашите доклади. Имаме пет държави с примери. И може да видите напредъка на всички 28. А ако сравните ситуацията през 2011 година и 2017, всички са направили крачка напред. Къде е най-голям напредъка? Италия е една от държавите членки, където напредъкът беше впечатляващ. И това беше установено при нашият одит. Отново това е добър пример. Защо? Защо така? тъмнозелено. Заради избора на държавата членка за стратегия как да развие своята инфраструктура и мрежата. Може да сравните до някъде Италия, Германия и Ирландия, където имаше медна инфраструктура, но за разлика от Германия, която реши да надгражда над медната инструктура инфраструктура, Италия избра друг инвестиционен модел, Съвършено различен модел. Решиха да инвестират в фиброоптични кабели. Тези решения с такива кабели обясняват големия скок в покритието. И като цяло инфраструктурата, която беше изцяло променена в сравнение с ситуацията в началото. Другата част от вашия въпрос за достъп в селските райони и населението, това е много важен въпрос, защото така стигаме до по-голямата картина, която е свързана с източниците на финансиране за това, тази политика за широко лентово покритие, което трябва да е началната точка. 250 милиарда са необходими за целта. Откъде ще дойдат парите? Всъщност те ще дойдат най-често най, от частни оператори. Това всъщност е основният елемент в модел на финансиране като Европейското и националното и регионалното финансиране са ограничение. Това е 15 милиарда европейско финансиране, половината грантове, половината заеми. Това е само 6% от общата сума. И това до някъде обяснява и вашият въпрос. Защо има такъв нисък достъп и ниско покритие тъй като частният сектор избира печалбата и като, не види, като види, че няма печалба, те не навлиза там. Там трябва да се намесят европейското, националното, регионално финансиране. Въпросът е дали това се прави по най-ефективен начин в някои от случаите, като описваме в, в случая имаше един такъв заем от Европейската инвестиционна банка – който не беше използван максимално ефективно, тъй като не беше насочен към най-уязвимите области. А по въпроса за регулаторната среда и конкурентоспособността, което до някъде е свързано с втората част на въпроса на госпожа Вирконена. Бих казал, че това е, е вторият важен момент след финансирането. Пропуснах да спомена за финансирането, че е много важно, че държавите членки направиха точно изчисление на общата сума, която ми е необходима за тези предизвикателства. Повечето държави да, направиха анализ, но други не направиха това. И това е ясно. Ако не се сметна колко пари са необходими, ще бъде трудно да се решат предвизикателствата, правната среда, конкурентно способността. Това е вторият, но не по-малко важен фактор, тъй като става дума за конкурентност. Това създава затруднения за новите оператори, ако искат да навлязат на пазара – Имаше такива случаи в Германия, където се оказа, че е трудно потребителите да се отпишат от някои услуги. За тази технология на векторите е трудно за нови оператори да влязат на пазара. Имаше такива проблеми в Ирландия, свързани с конкуренцията в сравнение с останалите три държави членки, където общо сето правната и регулаторната среда е наред въпроса за финансовите инструменти и финансирането. Един фонд, който е необходим, това е фонда за свързването на Европа. Разбирам, че там ще се отпуснат повече пари, но разбира се, най-важно за нас в Сметната палата е да, се, да видим ефективно и ефикасно разходване на средствата и там. Надявам се, ще бъдат взети предвид съответните неща, които сме написали в препоръките. Господин председател, вие споменахте високата скорост в държавите от Бенелюкс. Имах, че и въпрос преди това. Има ли държави членки, където селските райони са по-развити от останалите? Нормално има проблеми във всички държави членки с селските райони. Но ако искам да дам пример с Бенелюкс, Люксембург и малки държави като Малта, доказват, че селските райони там са по-развити. Но това се обяснява от размера на съответните държави. Те са по-малки държави и беше по-лесно да се развие инфраструктурата. И с това, надявам се, отговарих на вашите въпроси. Благодаря. Значи, вашата препоръка е да реорганизираме държавите, да ги направим по-малки и да постигнем напредъка, както беше в Бенелюкс и Малта. Това като шега. Така ли иначе, много интересно как Италия инвестира в южната си част, в фиброоптични кабели. Нека да се надяваме, че ще има достатъчно инвестиции в фиброоптичните кабели във всички държави. Не мога да си представя северната част на Швеция и Финландия. Става дума за територия, която не е гъсто заселена. Мога да си представя нещата около Хезинги, но за селските райони – особено във Франция. Това трябва да бъде проблем. Може би ще бъде проблем, защото ефективността на инвестициите на, на частните фирми са насочени към печалбата. Благодаря за интересните коментари. Сега можем да минем към следващата точка. Мисля, че е време да започнем тази точка. С това приключихме обсъждането по доклада на тема високоскоростна широколентова инфраструктура и сега преминаваме към точка 5, общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, всички раздели, докладчик Йенс Кайер. Имате думата, уважаеми колега. Благодаря, господин председател. Аз с голямо удоволствие работя в, този, е, в тази комисия, но за съжаление съм и заместник-председател в комисията по бюджетен контрол и е, е трудно да съвместявам е, двете дейности. Ето, например, становището за общия бюджет. Той трябва да се представя в няколко комисии. Би било хубаво, ако и други колеги се вземат с представянето на становището и би било хубаво някой да ме замества. Аз се радвам да мога да го да представя бюджета и всъщност дублирам двете дейности в момента, но както и да е. И така, Има едно писмо на председателя. Господин Бозек и аз написахме това писмо, свързано с бюджета. Благодаря за това, за подкрепата на докладчиците в сянка за съставянето на това писмо. И така, нашето становище се ориентира по това, което бе свършено през миналите години. Най-напред, през бюджетната процедура изглежда по последния начин. Май, през май се предлага проектобюджет от комисията. Този проектобюджет се намалява от съвета. Аргументите не са винаги много последователни за намалението и всяк и всеки докладчик за постановище или по директива се опитва да възстанови предложените от комисията стойности. Това е, сме направили и тук. И втория подход е тези бюджетни редове, които са на съкратени, представляват основата за функционирането на ЕФСИ и е, основните стойности биват върнати и тук. Никой всъщност не оспорва полезността на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Моята политическа група във всички случаи не го, не го оспорва. Както знаете, това е един кредитен инструмент. Госпожа Иванова спомена ЕФСИ в контекста на, на своите проучвания, но проблемът е с необслужваните кредити. За да бъдат осигурени те, сме предвидели два инструмента, които да се задействат, ако определени кредити не бъдат обслужвани. Това означава, че тези кредити се взимат от други фондове, парламентът съжалява за това, защото това са пари, които са дадени за други цели. Те са взети от определени програми. Всичко е аргументиране, естествено. Тук става дума за общата програма за изследване и за инструмента за свързване на Европа, от тези две програми се взимат средства. Нашата, нашето желание да възстановим отново първоначалните стойности за EFSA, и на следващо място аз се занимавам и с агенциите и тук сме се опитали да запитаме агенциите какво смятат за проекто бюджета и сме коментирали нуждите на съответните агенции. БЕРЕК, GSA, ЕНИСА, ЕСА, всички, по всички тези агенции предлагаме увеличение на техните бюджети, за да могат те да се изпълняват задачите. И така, по принцип, бюджетът от гледна точка на тази комисия е задоволителен – Функция 1 е увеличена, хоризонт е увеличен. Комисията каза, че ще увеличи средствата за, с 20% за климатичните промени, така че тази комисия вероятно ще види постигане на целите, които си е поставила в отделните програми, които я засягат. Мисля, че с това ще има добър материал за доклада на Даниел Виоти. Благодаря, господин Гайер. ИТРЕ подготвя становище по бюджета. Разбира се, бюджетната комисия е отговорна за цялостния процес и уважаемите колеги, представители на останалите групи ще разполагат сега с по две минути, за да изразят своите мнения или евентуално да зададат въпроси. И така, започваме с представителите на групите. Господин Салини от НП. Благодаря, благодаря много господин председател. Презентацията, направена от господин Гайер, докладчика, е много добра. Тя е в сравнение с. Тя е в съответствие с това, което ние виждаме като важно. от парична гледна точка също търсим последователност, съответствие, така че да се обърне нужното внимание на FC и съответните бюджетни раздели. При положение, че все пак това е една програма, която е довела до много добри резултати. Но трябва да има съответствие между FC и средствата, които се вземат от други програми, които също са значителни и смислени. Особено като знаем, че Европейския социален фонд е много важен. А, също така инструмента за свързване на Европа ни е много скъп, както и за транспортния комитет. И говорейки тук от името на а, ИТРЕ, мисля, че за нас е много важно да имаме гаранция за ефективна подкрепа за индустриалната политика през бюджета. Там се подчертава структурната важност на нашата промишлена политика. Ако искаме да бъде конкурентоспособен и последователен съюза, това е важно. Това е и в някаква степен културно философска идея и предложението за бюджета трябва да бъде достатъчно добро. Трябва да внесем яснота а, по някои моменти. Един от тях е, че бюджетът трябва да постави промишлеността на, в а, центъра на събитията. Трябва да сме сигурни, че ако сме един сектор, а, няма просто да ни се натрупат още някои задачи това се отнася и до агенциите и се радвам, че стратегията за космическата програма също се разглежда и в Прага, така че искам да благодаря на докладчика и да му пожелава все така добра работа. Следва представителят на АЛДЕ, който която замества господин Рике. Благодаря, господин председател. Нашият докладчик в Сянка също иска да благодари за работата по този доклад. Напълно подкрепяме докладчика в предложенията за бюджета за 2019 година. Това е първият коментар. А втория коментар е, що се отнася до пилотния проект – смятаме, че той ще добави стойност към текущата работа и може да бъде а, осъществен ефективно. Благодаря. Благодаря ви много за този кратък и ясен коментар. Следва в моя списък уважаемия колега Соликиотис. Благодаря, господин председател. На първо място, нека да благодаря на уважаемия колега и приятел Йенс Гайер за това, което върши за отстояването на важните интереси на нашата комисия. Наистина трябва да си припомним за какво е нашата комисия, какъв е обхвата на нейните приоритети – и нека да кажа на първо място, че от страна на ГУЕ имаме някои изменения, с които искаме да сме сигурни, че ще се приближим до малките и средни предприятия, до социалните искания. И също така ще подпомогнем държавите, на които много, където най-силно е ударила кризата, където се получава процес обратен на индустриализация. А, така че е важно а, това да се има предвид, особено и в посоката на милитаризирането на Европейския съюз, за което се говори. А, ние смятаме, че малките и средни предприятия са най-важни, те са гръбнака на европейската економика и това е особено важно в времена на криза. Малките и средни предприятия са именно тези, които трябва да привлекат нашето внимание. Те имат нужда от нашата подкрепа, за да могат да ам, предоставят една добра заетост, добри работни позиции. Хоризонт 2020, научните изследвания и иновациите са все важни теми. Важно е малките и средни предприятия имат достъп до финансиране. За... Изобщо да има подкрепа за малките и средни предприятия, защото именно там се произвежда, именно там се създава заетост. Достъп до иновации също имаме. Важно е те да са част от усилията за, а, за научни изследвания. Това обаче води до съответните социални искания. Току-що обсъдихме а, темата за широколентовия достъп и безжичния интернет, мисля, че трябва да има добро равновесие тук и Доклада за бежичния достъп е много важен. Карл Сориния знам, че много добре работи по темата, много усилено. Вече сме в етап а, развитие а, бежичен достъп за Европа. Така че е важно да има достатъчно средства на този а, ранен етап. Благодаря много. За съжаление, вие на два пъти пресрочихте времето. Така, преминаваме към втория етап а, за всички. На първо място колеката Рутби. Благодаря. За нас всички е важно да продължим с стратегията, която подехме от миналите години. Развитието е голям приоритет за нас. Искаме да постигнем положителни резултати с съвета. Косме програмата е важна. Колегите много ясно защитиха аргументите. За тази програма няма достатъчно средства и инструмента за свързане на Европа. И Сметната палата каза, че много неща тук трябва да се случат. Важно е сътрудничеството между различните институции. Тук може да се подобрят нещата, например, Сътрудничеството между ЕКОСО, Комитета на регионите, Омбудсмана. Трябва да имаме по-добра комуникационна стратегия. От това ще спечелим, ще генерираме економии между различните институции и администрации. Много от разпоредите бите в областта могат да бъдат опростени. Според мен, този бюджет е основата за бъдещата финансова рамка, затова е много важно да поставим правилно приоритетите. Благодаря. Има ли други колеги, които да искат да вземат отношение? Окей. Okay. Значи аз имам думата. Искам да подчертая важността на всички тези програми за бъдещето на Европейския съюз, защото, както вече беше подчертано, голяма част от тези програми са технически високо развити и тези програми, не фин... само финансирането им, но и убеждаването на различните правителства или малките и средни предприятия да се включат в тези програми е много важно за бъдещето. Струва ми се, че трябва да знаем, че големите държави са най-включени в тези програми – И трябва да помислим как да включим по-малките държави. Много е просто и много логично. Трябва да отворим а, вратата за малките и средните предприятия за тези важни теми. Това означава повече сътрудничество между университетите, повече сътрудничество между малките и средни предприятия. Така че се надявам господин Гайер да може да заключи от нашите а, разговори. Да прави да направи заключения, които пасват на неговата визия. Благодаря. Е, вашият немски е много по-хубав от моя чешки. Комплименти. Аз е, няма какво да... Не мога да противореча на това, което чух като коментари, като предложение. Благодаря за доброто сътрудничество и се надявам всички тези коментари да, да обогатят бюджетната процедура. Председателят благодаря. Мисля, че е много важно да поставим сроковете. Into... Така че, моля ви, имайте предвид, крайния срок за подаване на изменение е 5 септември. Гласуване в ИТРЕ 24 септември. и гласуване в водещата комисия, бюджетната комисия, 9 октомври тази година. Да се надяваме. Гласуване в пленарна сесия се предвижда октомври. Така че крайните срокове са ясни. Други коментари няма. Така че можем да приключим с тази точка от дневния а, ред. Така че благодарности на всички. Председателят благодари и на немски, на господин Гайер. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма. Искам да припомня, че космическата програма е една, един от най-важните, една от най-важните теми покрива Галилео и други елементи и сателитни проверки. Седалищата на тези програми са разпределени в различни елемен... държави на Европейския съюз. Една от тях е моята столицата моята държава и аз съм много горд. И сега имаме първа размяна на мнения по този документ. С това се обръщам към докладчика, господин Максимилиано Салини от НП, да а, инициира дебата. Към от самото начало да подчертая, че разполагаме с 45 минути. Трябва да приключим в 5.15. Заповядайте, казва председателят на италиански. Здравейте, колеги! Мисля, че ще се справим и за по-малко от 45 минути, тъй като има много малко колеги в залата, но както вие съвсем правилно казахте, господин председател, това е важна тема, тя е централна част на нашата дискусия и от нашата ам, стратегия. Ето защо искам да подчертая, че гледайки тази, естеството на тази работа трябва да призная, че сме пред последната година от нашия мандат и има изключително много елементи, по които се е, бива критикувана Европа, дори бива наказвана от гражданите. Но ми се струва, че има някои програми, които наистина показват важността на Европейския съюз. Ако мога така да се изкажа. Има два основни момента, които да разгледаме, тъй като не разполагаме с предостатъчно време, а и утре е крайния срок за този първи вариант. Много малко време, затова се спрях на два основни въпроса. И на този етап от предложението, който, което получихме от комисията, което хич не е лошо, но все пак не е ре... революция на Коперник, така да се каже. Има а, стратегия, предложение за нея и ми се струва, че в една такава област трябва да преговаряме бавно, спокойно и да се стремим към нещо, което е смислено, осъществимо, а не към някаква мечта, която е прекрасна и красива, но не може да се постигне. И така, това е нещо важно, но а, не е чак толкова лесно. Три или четири елемента, има които можем да обсъдим. На първо място, Европейската комисия има много важна роля. Това е европейска програма. И за това е изключително важно да бъде водена от Европейската комисия. Трябва да се води от тях именно тази дейност, свързана с Европейската космическа програма и оттам и връзката с агенцията в Прага. Трябва да преразгледаме задачите на агенцията. Е, предстои смяна на името. Ще стане Европейската тя е, Агенция на Европейския съюз за космическата програма. имаме една засилена рамка за задачите на агенцията. От юридическа гледна точка някои от тях са включени, други са делегирани от Европейската комисия и ми се струва, че е важно да уточним защо точно някои държа, е, задачи или някои съвместни задачи са тук или там? И също така ми се струва, че съвсем правилно е предоставена акредитацията за сигурност. И сред а, препоръките, които се предоставят от комисията на агенцията, тук определено трябва да се включи киберсигурността. Киберсигурността не е включена тук, но е много важна за тази стратегия и трябва да се включи. Има и други въпроси също така. Член 101 показва, че ще има преглед на осъществяването и ефективността на дейностите, тъй че има възможност за преглед на това, което се върши и да се прецени колко е успешно. И след това техническа подкрепа, гарантирането на техническа подкрепа от финансов характер, защото ние не трябва да забравяме, че от историческа гледна точка има много тясна връзка с космическата програма и космическите програми като цяло на Европейския съюз. Действително, могат да се предоставят а, някои задачи от страна на Европейската комисия към агенцията или пък съвместно да се извършват а, различни а, проекти. Но това зависи от бъдещето. Бюджетът е сериозен 16 милиарда евро като цялостен бюджет за стратегията за ем, космическата програма, Галилей, Коперник, Ковсатком и ИНСЕК. По тази последната част, тъй като ми се струва, че ресурсите, които са заделени за Галилео, около 9,5 и 4,5 за Коперник, но за SSA, мисля, че можем да се справим по-добре за Space Situational Awareness. Това са основни редове, а пък те получават 215 250 хиляди евро. Всяка една от тях 500 милиона по-точно заедно. Аз смятам, че това е твърде скромно, трябва да се отвои. И всъщност това е основният коментар, който имам по е, сумите. Но има още 5-6 други въпроса, които, е, по които бе, беше повдигнато вниманието ми и също така Времето за този първи доклад беше толкова ограничено, че ми се струва, че беше добре да не се отдалечаваме от приоритетите дори в този първи проект и действително се надявам, че стъпка по стъпка ще можем да навлезнем подробно във всяка от отделните индивидуални точки, но ми се струва, че първата стъпка все пак е да разгледаме приоритетите 6 те и по тях съм се концентрирала. Аз благодаря много. Well, now we can start. Благодаря. Сега може да продължим с дебата. Искам да помоля всички колеги да се вместят в две минути. Госпожа Крайла е първият оратор. Благодаря. Уважаеми колеги, е, господин докладчик, аз приветствам регламента за новата космическа програма и съответната агенция. Това са все елементи на бъдещата европейска политика. Те ще се развиват, за това е важно да имаме съответното законодателство и след това в един регламент. Хубаво е, че комисията има изискване което съответства на изискването за по-висок бюджет, което бе отправено в предишния ни доклад. 16 милиарда са отделени за космическата програма, но не е сигурно дали тези суми ще бъдат достатъчни. Това каза и докладчикът. Приоритет за нас и за комисията е развитието на, Галилео, на Галилей, Коперник. Тези програми са се доказали, те генерират добавена стойност и правят Европа независим актьор в областта на космическите изследвания. така Европа се развива като площадка за иновации. Картирането на космически отпадъци е един от проектите, които трябва да ни интересува много. Космическата инфраструктура е много скъпа. И за нейното поддържане смятаме, че ще ни трябват повече от предложените 16 милиарда. Бюджетът е свързан с програмата Хоризонт Европа. Трябва и тук да бъдат дадени милиарди. Критично съм сторона към предложението на комисията, именно приоритетите да бъдат сигурността и отбраната. Инфраструктурата е важна за преодоляването на кризи по сигурността – това е така, но не бива да забравяме, че тези програми са граждански програми. Затова при бъдещето формиране на програмите трябва да се съсредоточаваме върху свързаността, селското стопанство и екологията. Друг аспект на регламента е управлението на космическата програма. Тук съществува сътрудничество с Агенцията за космическа за комически изследвания и за ГНСС. Разпределението на задачите между тези актьори трябва да е по-ясно, отколкото до сега. Особено, що се отнася до, до маркетинга на Коперник и Галилей. Тук предложението на комисията е неясно. Има повече нужда от яснота, за да е ясно каква е допълнителната стойност на двете отделни програми. С интерес очаквам бъдещата работа с докладчика и докладчиците в Сянка. Благодаря. Вие говорихте като за двама докладчика, но беше интересно. Госпожа Нахтегал. Благодаря. Ние приветстваме това предложение. Споделям оценката на комисията, че програмата има значителен потенциал за иновациите, за отбраната, за сигурността и за поощряване на економическите ни дейности. Тя ще допринесе за цифровизацията на, економ... на економиката ни. Ще се подобрят капацитетите за справяне с климатичните проблеми. Това е много добре. Този пакет ще има добавена стойност, вярвам аз. А също така и за европейските предизвикателства, пред които сме изправени. Някои държави членки са скептични, но що се отнася до мен, смятам, че комисията е права, като се стреми да създаде синергии. Имах много срещи с различни заинтересовани страни. Това е един процес, който ще продължи и аз с интерес очаквам бъдещата си работа с колегите. Благодаря. Следващият колега, господин Количек, това съм аз. Аз подчертавам възможността на всички споменати програми защото технологичното развитие е важно за овладяването на космоса. Европейският съюз от няколко години заема водещо място в областта на екологията, така че Коперник тук е много важен, важен инструмент и то не само за Европа, а и за други държави извън Европа. Има много държави, които искат да участват в Коперно, Коперник, в Галилео, в Галилей. Галилей развива своите дейности все повече и повече. Имаме повече от 30 сателита в момента. Един от вас, госпожа Крел подчерта това, което и аз искам да подчертая. Трябва да мислим за гражданската употреба на тези а, програми. Военната, военните приложения са само част от нашия интерес, но военните приложения не бива да застрашават гражданските приложения. Трябва да спазваме разпоредбите за опазването, за защитата на, дан... на, на данните. Това не е толкова лесно при тези проекти. Трябва тук да се включат малките и средни предприятия. И при последния доклад на, доклад, при последния доклад на госпожа Крел подчертаваме именно това, че тези малки и средни предприятия трябва да бъдат повече включени във всички програми. Има нужда от политическо решение за разпределението на задачите между отделните актьори. И това решение трябва да бъде взето в Европейския парламент според предложения на Европейската комисия. Това означава, че техническите задачи трябва да се решат и да се поемат от отделните агенции. И мисля, че тези агенции не бива да се нагърват с търговски въпроси. Тоест, търговските въпроси и техническите въпроси трябва да се решават отделно. Но не може да надценяваме огромния потенциал на тези дейности. Не бива да ги надценяваме в бъдеще. И така, е, това са моите бележки като представител на Обединената левица. Сега Давам думата на останалите колеги. Всеки има думата за една минута. Планко Лопес, моля имате думата. Благодаря. Парламентът излезе наскоро с една резолюция за стратегия за стратегията Европа – там искахме повече средства за космическите изследвания, защото този сектор е много важен за бъдещето. Предложението на комисията не взема предвид тази резолюция обаче. Бяха споменати определени цифри, като средства за програмите. Смятаме, че тези средства трябва да се увеличат. Пред нас имаме предложение, което обобщава 4 програми и всичко е поставено в една обща рамка. Надяваме се, така Европейския съюз да затвърди водещата си роля в областта, да се поощрият иновациите и да има един добър достъп към програмите. Особено по отношение на сателитите очакваме подобрение. Нека напомня и това, което каза Констанце Крел. Много е важно тези цели да бъдат постигнати. Председателят, иска ли още някой да вземе отношение? Това е първи дебат. So the floor... Никой, добре. Тогава даваме думата на Европейската комисия. Имаме представител на Генерална дирекция Растеж. Пьер Делсо. Имате думата, господин. Alors, okay. monsieur, vous avez la possibilité <laughs> Sorry, I, I cannot respond to you in Czech, but uh, I will try for next time. <laughs> Не мога на чешки да ви отговоря, но ще се опитам следващия път. Thank you very much, uh, and thank you very much for all... Благодаря. Благодаря за широката потреб, подкрепа, която отдадохте на предложението на комисията. Моите коментари са следните. Както каза докладчикът, ни, нашето предложение не е революция, то е еволюция. Ние не искаме да променяме всичко. Има неща, които функционират добре и те трябва да си останат. Господин Салини каза, това, което сме постигнали до момента е огромен успех и трябва да сме горди с постигнатото. На второ място, ние сме амбициозни въпреки всичко. Докладът го казва, и факт за това, свидетелство за това са средствата, които отделяме за тези програми. Но в крайна сметка, от вас зависи дали може да увеличите средствата за отделните програми. Коперник и Галилей, за тях сме отделили минималното ните средства, не може да се отделя да се отделят средства от тях, за да се дадат на GovSatcom и на космическия надзор и проследяване тази програма. Има много актьори, но що се отнася до управлението? Комисията трябва да остане основен играч. Комисията трябва да обяснява как се разходват парите на дънакоплаците, така че комисията ще остане отчетна и контролираща. Но ние имаме много добро сътрудничество с ЕСА и GSA. Искаме да задълбочим сътрудничеството си. Ясно е, че агенцията GSA ще играе по-голяма роля в сигурността. Не може да игнорираме аспекта на сигурността, включително и киберсигурността. Така че това ще ни занимава и в бъдеще. На следващо място. Тази програма е гражданска програма, тя ще си остане такава. Но има и военни аспекти, например при Галилео, при Галилей. Затова е важно Обединеното кралство да продължи да има достъп до Галилей. Съгласен съм с вас, което казахте, т.е. че програмата трябва да си остане главно за гражданско приложение. Сега за малките и средни предприятия. Трябва да направим нещо – за тези предприятия. Не може да сме ориентирани само единствено към големите предприятия. Ако имаме някакви добри идеи, ако имате добри идеи по отношение на малките и средни предприятия, моля, споделете ги с нас. Ние си отбелязахме всички приоритети, които спомена господин и Ще ги проучим с удоволствие. Благодаря. Мисля, че е хубаво да имаме и трети страни, които да участват в тази програма. Това е положително послание към целия свят. А сега давам думата на господин Салини, за да обобщи дебата. Sono, е, sono Благодаря. Е, много съм доволен от начина по който протекоха дебатите. Имам съвсем малко забележки. Както бе казано, едно голямо предизвикателство, за да завършим индустриалния аспект на програмата. Нещо, което аз не споменах в началото, но това е аспектът надолу по веригата. В тази посока сме доста слаби, но трябва да използваме тази технология – т.е. развитието на инструменти, на приложения, като например интелигентните телефони. Повечето от този бизнес не е европейски. Бизнесът в Европа трябва да поеме тази възможност и да започне да работи нагоре към поверигата към космическия сектор, за да изпълни с живот цялата инфраструктура. На следващо място. Духът на Европейския съюз трябва да се популяризира и в други области. като например космически кораби, овладяване на космическото пространство като цяло. Това е много важно за сектора. Имаме определени компетенции – и трябва да осигурим правната легитимност на всичко, което правим и на всички наши продукти. Това е важно и от политическа гледна точка. Не бива да се ощетяват програмите като Коперник и Галилей. Липсващите ресурси трябва да се намерят от другаде. Благодаря. Благодаря. Ясно е. Не бива да взимаме финансиране от тези две програми, за да развиваме нови програми в пространството на космическото пространство. Не много удачна формулировка, но е вярна. Благодаря. Това беше първият дебат по този въпрос. Ще приключа, като ви информирам, че срокът за подаване на изменение към проекто доклада е 6 септември изменения на, на 9 октомври и гласуването в ИТРЕ на 5 ноември. Гласуване в пленарна зала. Още не е потвърдено, вероятно декември или януари. Мисля, че програмата е много сложна много важна. Благодаря ви за този интересен дебат. Това е една от най-важните теми за нашата комисия. We could finish this point. Можем да приключим с тази точка. Мисля, че е време да започнем работа по следващата точка решението за сключване на споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Кралство Марокко, където се определят условията за участие на Кралство Марокко в партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморието. Съкръщението е прима. Като встъпителни думи трябва да кажем, че Кралство Марокко през 70-те години поиска да има възможност да започне преговори за Европейския съюз, за присъединяване към Европейския съюз. Отказът беше много любезен, поради това, че тя е на европейска страна, на Европейския съюз. Тя е от, открит за европейските страни. Все пак е, Европейския съюз и Марокко поддържат тесни взаимоотношения. Знаете, че, че много бивши мароканци присъстват и в Брюксел. И така искам да припомня, че прима е партньорство между публичните сектори, което подкрепя научните изследвания за напояването и отглеждането на храни в Средиземноморието. Знаете, че тук има сериозна заплаха от суша и е много важно да си сътрудничам в тази област. В това партньорство участва и съседните държави. Затова имаше нужда да се подпишат споразумение за участие с трети държави. Една от тези държави е Марокко. Всъщност се предлага на комисията да подпише това важно споразумение в Марокко. Последният крал разработи програма за развитие на ресурсите с вода. В момента изграждат инфраструктурата. Искам да ви информирам, че следващите 15 минути са за дебат по този въпрос. Господин Салини ще замести докладчика господин Патричело Искам да помоля господин Салини за встъпителните думи. Имате думата. Благодаря, господин председател. Както казахте, замествам господин Патричело. Ще чета бележките. Ще... Извинявам се, че ще бъде бързо, защото се налага да тръгна веднага след това, тъй като трябва да присъствам на друго място. Нека сега да ви запозная с мнението на господин Петричево партньорството за научни изследвания и иновации в море, наречено Прима, е публично-частно партньорство, в някои случаи публично, публично по 165 целта е да се обединят научните капацитети на Европейския съюз и държавите, които участват в партньорството и да се търсят иновативни решения – интегрирани решения, които да подобрят ефективността, и ефикасността на доставките за земеделието и хранителната промишленост. <clears throat> Има няколко национални програми за изследвания и от тук стигаме до глобалният подход, който е пример за научната дипломация на Европейския съюз. Често чуваме за Средиземно море като източник на миграция. Но както виждате тук, може да се действа проактивно по причините за миграция, за да се предотвратят отрицателните ефекти и да може този регион да стане един от най-стабилните и най-устойчиво развиващите се няколко държави членки участват в прима 11 от Европейския съюз, 3 са асоциирани с Хоризонт 2020 и 5 държави, с които Европейски съюз включва споразумение за научно-техническо сътрудничество. Кралство Марокко е една от, една от държавите от тези група. Няма да навлизам във всички подробности, на проблемите с Марокко и Западна Сахара. Но всъщност от политическа гледна точка това е приоритет. Но всъщност това не, няма отношение към нашата дискусия по въпроса, който обсъждаме днес. Подкрепям предложението на комисията, приветствам появата на това предложение. Искам да ви помоля да се съгласите с това предложение – Искам да припомня, че срока е 11 юли за измененията, а пък гласуването ще бъде на 3 септември. Благодаря на секретарята за подкрепата. И това е. So, uh, actually we have uh, round... Така ще има един тур на докладчиците в сянка. Първият, който присъства, госпожа Тоя. Имате думата. Благодаря, господин председател. Много съм доволна, че инициативата Прима се подкрепя. Аз наблюдавам този процес е, още от началото, но малко се обърквам от събитията през последно време в Средиземно море, но благодарение на това, което прави Европейския парламент, ние обсъдихме този въпрос в Страсбург. Помолихме комисаря да приеме тази задача. Така че това е една област, където парламентът пое инициативата и областта е много важна. Затова мисля, че тези форми на връзки между различните държави са много полезни, защото всяка държава допринася за отделните инициативи. Дори държави, които нямат достатъчно финансови средства, могат да се ангажират, както докладва докладчикът в околната среда, водоснабдяването, водите и изобщо развитието. Но прима е нещо по-широко. Много е добре, когато държавите, които са начали, видят, че други се присъединяват към тази инициатива. Мисля, че трябва да продължим да обръщаме внимание на тази инициатива, защото е важна. Благодаря. Колега, uh, well, who else would like to express... кой друг иска да се изкаже по тази точка. Сега е момента да дам думата на представителя на комисията Андрея Карияни. Имате думата. Благодаря. Господин председател, уважаеми депутати, искам да изразя нашата благодарност на членовете на вашата комисия за подкрепата на тази инициатива. Ще повторя основните характеристики, без да навлизам в подробностите. Както каза докладчика, става дума за една регионална средиземноморска инициатива. Всъщност това е първата инициатива, която се превръща в партньорство между държави членки в Съюза и държави, които вече са асоциирани към хоризонт на 2020 и трети държави от Средиземно море. Основният елемент, който искам да подчертая, е значението на тази инициатива, която е насочена към развитие на иновативни решения. Тук не става дума толкова за държавите колко, да работят заедно, колкото научната общност да прави това със съответни средства и ресурси. Има някои конкретни цели, водоснабдяване и земеделие, по-добро управление на тези ресурси и системи. Всъщност инициативата надхвърля водите и агрохраните. Тъй като има и други предизвикателства, така се намалява отрицателните ефекти на промените в климата. Могат да бъдат решение някои други предизвикателства, като миграцията. И тази инициатива е близо до гражданите, защото от нея има конкретни резултати. Като цяло, мога да кажа, че това е изключително добър пример на наука и дипломация. Работим заедно с международните партньори на равностойна основа. Марокко е един от тези партньори. Марокко участва активно в оформянето на тази инициатива още от началото, през 2012 година, Марокко е готов да участва финансово в инициативата. Има и други държави, като Алжир, Ливан, Йордания и Египет, които са готови с които се преговаря и трябва да се изключи споразумение. За Марокко имаме нужда от съгласието на парламента, но сме убедени, че това ще дойде, тъй като ползите от тази инициатива са много добри за гражданите и за страните, които изброиха. И, и накрая искам да кажа, че примат вече започна през 2018 година. 848 предложения са направени, което показва, че инициативата е успешна. Много е важно да получим съгласието на парламента за това споразумение. Благодаря. Благодаря. Много е впечатляващо това, че повече от 800 предложения са направени по тази програма. И е, това е една от важните теми между Европейския съюз и съседните държави. Сигурността на продоволствието. Искам да подчертая още веднъж е, сроковете за доклада. 11 юли 12 часа е срока за внасяне на предложение, изменение, както в ИТРЕ. Гласуване в ИТРЕ на 3 септември. Тук. И след това ще решим кога да бъде гласуването в парламента. Благодаря. С това приключихме тази важна точка. We have to wait a little bit because of... Сега трябва да почакаме малко, защото сме из... избързали малко. Госпожа Вестегард ще дойде след две минути. Две минути почивка започваме в 17 е, и 12 минути. Тя вече е тук. Нека да дадем две минути на комисарката да се настани. И така, виждам с удоволствие, че тук е и председателят на комисията, господин Бузек. Good afternoon, uh, dear ladies and gentlemen. It's... Uh, Здравейте, дами и господа. Ето нашата годишна възможност да говорим с госпожа Вестагер, комисаря, отговорен за конкуренцията. Много ви благодаря, госпожо комисар, че дойдохте в нашата комисия а, ние чувстваме пълна отговорност в нашата комисия за цялата реална економика. Също транспорт и всички части на нашата економика са тук. За нас е много важно да можем да обсъдим всичките тези въпроси. Решение на кандидаторите беше да ви поканим в нашата комисия. Нашата тема, разбира се, е изключително популярна. Справедливи пазарни условия за промишлеността, европейските правила за конкуренцията в глобалния контекст и господин председател. Не искаме да говорим за търговска война. Деликатно се отнасяме към всички тези правила, но всичко това е много важно за малки и среден бизнес, за промишлеността и ние искаме да узнаем евентуални някои основни отговори от гледна точка на нашата промишленост и малките и средни предприятия и реалната економика. И така, разбира се, ще чуем след това въпроси от нашите членове, но сега думата има нашата гостенка. Благодаря много за тази възможност да обсъдим въпроси, които са от взаимен интерес. Благодаря ви за а, приветствените слова и цялата работа, която извършвате тук са малките и средни предприятия, за промишлеността, за околната среда. Въпросът е обаче, че когато малките и средни предприятия пораснат, те създават заетост, економически растеж, възможности за гражданите да създават иновации, които подобряват нашето общество. Конкурентоспособността позволява на Европа да направи най-доброто с потенциала си, защото ако предприятията трябва да се конкурират, те също така трябва да произвеждат и продуктите, които искат гражданите. Трябва да разработват бизнес идеите, които а, искат пазарите и които им помагат и на тях да растат. Това е добре за потребителите, това е добре и за пазарите. Защото когато едно предприятие е шампион а, за потребителите в Европа, може да покори пазарите навсякъде по света. Както се казва в конкурент работната среда, ние няма нищо против предприятията, които стават все по-големи и по-успешни. Точно обратното. Всъщност, вие ще ви приветстваме за успеха ви и за това, че създавате заетост. Ние подобряваме всички сливения и придобивания, които ни, и, за които ни водомяват, които създават европейски шампиони като Peugeot и Opel, като AB InBev и Saab Miller, както и Siemens и Gamesa. През последните 10 години а, разгледахме повече от 3000 сливания. 94% от тези сливания са под одобрени без каквито и да било притеснени за конкурентоспособността и честната конкуренция. Само в 6% от случаите ние четохме, че може би ще пострада конкуренцията и блокирахме само 7 такива сливания през последните години. Ние прилагаме правилата за конкуренцията във вся, при всяко предприятие, което извършва бизнес в Европа, без значение каква е какъв е сектора, какво е, коя е държавата и то, по този начин а, запазваме и собствения потенциал на Европа за иновации. Например, ние много дълбочино анализирахме а, пазара, когато General Electric а, купи а, частта за газ от Alstom. Ние открихме, че те ще а, прекратят развитието на една от най-големите и напреднали а, турбини за газ на Алстом и а, научните изследвания и заетостта във вър... инженерната заетост а, ще отпадне. Тези изключително а, интересни нов, нови турбини са изключително важни за постигането на по-висока енергийна ефективност на ниво ниски емисии. А, и така, да спазим нашите цели в отношение на климата. И за да запазим конкуренцията, General Electric продаде бизнеса си на Ансалдо в Италия. И сега Ансалдо в днешно време успешно тестваха тези нови газови турбини и инвестираха в ново предприятие, което ще ги произвежда в Италия, предлагайки много напреднала технология на потребителите на, от цял свят. Така че нашите правила за сливанията трябва да са такива, че да гарантират конкурентоспособността на цялата индустрия. За всяка, всеки сектор, където се случва някакво сливане, има няколко други европейски сектора, които се обръщат към нас с, с своите потребители. Европейските предприятия, които купуват продукти в случаи за сливания, и тези предприятия често а, за, м- наемат а, милиони души. Тези сектори, които искат да а, продължат и да имат принос за добрата цена, а, те имат м- сериозен шанс да м- растат. Например, а, металния сектор – има много такива предприятия, които произвеждат, да речем, нашите миялни машини или а, предприятия, които градят нашите автомобили или пък а, които строят нашите домове. Тоест, а, този сектор наема около 30 милиона души в Европа. Така че нормално е те да не искат да се вдига цената. Когато европейските предприятия повдигат някаква загреженост в областта на сливанията, те обикновено са свързани с съответните мерки за защита, които да могат да внесат равновесие тъй като предприятията са свободни продължат, разбира се, решения с цел да се преодолеят техните загрижености. Естествено, загрижени са работниците, когато тяхното предприятие се продава на основния конкурент. Така че когато се сливат две страни и те предлагат да се продаде а, дадено производствено звено, ние имаме споделен интерес, тъй като ние искаме да продължи конкуренцията, искаме купуващия да оперира тези а, звена, а, да ги развие и да а, остане конкурентното усещане на а, конкурентите. Така че няма да позволим, няма да одобрим купувач, който има вероятност да затвори предприятието и да прекрати всичката, всичките тези работни места. Ето в този смисъл ние имаме една и съща цел с предприятията. Ясно е, че пред, Работниците знаят какво означава едно сливане и какво ще означава то за тях. Ето защо ние очакваме предприятията също така да спазват своите национални и европейски задължения за консултация с работниците и предоставяне на информация, разкриване на информация. Също така нашите правила в Европейския съюз позволяват на синдикатите и на работниците да се свързват с нас и да казват какво според тях е представлява сливането. Нашите врати са винаги отворени. Но ние също така отговаряме за това да не одобряваме сливане, което ще навреди на потребителите или което ще навреди на други предприятия и по този начин косвено на потребителите. Естествено, по от добре дошли сте да успорвате това, което правим, начина по който го правим и да преценявате дали то е подходящо, защото наистина винаги има възможност да се справим още по-добре. Ето, например, правилата ни за държавна помощ. В последните години правилата, които използваме, са биват упростени все повече на няколко пъти, за да могат да са максимално подходящи и в полза на промишлеността. Това, което ние а, наричаме а, общо блоково изключение, а, го разширихме, за да може а, правителствата да предоставят такава държавна помощ без а, одобрението на комисията и така. А, следваме едни и същи правила, които са правила за да защитим конкуренцията, конкурентоспособността. 97% от, а, процента от случаите а, се извършват по този начин в момента. правителствата се обръщат към нас единствено и само когато има сложни случаи, където има риск да се наруши конкуренцията, тогава се обръщат към нас. Ако не, сами действат. Ние предложихме е, фонда EU Invest, който ще използва 15 милиарда евро от европейския бюджет, за да подкрепи инвестиции на стойност 650 милиарда евро. Нова програма за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа с 100 000 милиарда евро за инвестиции. Тези средства могат да се използват, за да се изгради европейската промишленост на бъдещето. И двете програми позволяват на европейските средства да се комбинират с евро... национални фондове и национални средства и ние способстваме това да стане максимално лесно. Това е част от предложението. И с тези стъпки, които също отиват доста далеч с спестяване на времето и позволяване на нуждата на държавна подкрепа, ми се струва, че е много важно да не бъдем наивни за това какво става на глобално равнище с конкуренцията. Е, и да не сме наивни е, за изкривяването на глобалната конкуренция. Китай расте и определено има различен модел на търговия е, от този, който ние имаме. Дискусиите по ев... американските тарифи за стоманата продължават. И Европа естествено ще защитава своя интерес в областта на търговията изключително настоятелно. Цялостният търговски баланс на Европа е положителен. И отговорът не е да захвърлим това, което е ключа към нашия успех. Отворени пазари, конкуренция, иновации. Вместо това трябва да изнесем тези ключови стойности, ключови възможности на, на други места в света, за да може да има такова едно глобално поле на равнопоставени условия. Така че трябва да приканим и нашите ключови партньори да играят по същия начин. Създадохме постоянен диалог с Китай, за да а, се намалят вредните субсидии. Япония ще бъде по-отворена към субсидиите и преустанови повечето от вредните такива, благодарение на а, сделката, която ще подби споразумението, което ще подпишем следващата година и вече работим в тясно сътрудничество с Съединените щати по конкуренцията. Европа стои а, силно на своите крака в, а, Евро... в света. Повече от всякога в Европа има заетост и от 20 най-инновативни държави 10 са в Европа. Ето защо аз исках, чаках с нетърпение нашата среща днес, защото ние трябва да запазим а, това ускорение а, и ние от своя страна можем да направим това, което зависи от нас. А, но в този смисъл Очаквам с нетърпение нашия а, обмен на становища и дебат. Благодаря, госпожо комисар. А, благодаря ви за тази а, интересна реч и сега ще чуем някои интересни въпроси от гледна точка на нашата индустрия във връзка с конкуренцията навсякъде по света. Искам да започнем дискусията на първо място от политическите групи НП. Господин Ланген, имате думата. Okay, vielen Dank, фрау комисарин, фрау Вестая. Е, да, благодаря. Госпожо Вестагер, вие много работихте, много добрини сторихте по време на вашия мандат – сега държавните помощи, субсидиите. Това е много успешна тема. При забраната на картелите става дума и за достъп до пазарите, защото не става дума само за варяне на, на цени, става дума и за конкурентоспособност и достъп до пазара. Вие говорихте за сливанията. Казахте 94% от заявленията са одобрени. Така е. Но много от тях има, към много от тях има изисквания. Въпросът за мен е как ще се развива този инструмент. Пазарът в много отношения се глобализира. Старите инструменти, рендити или пък пазарни дялове, те играят вече второстепенна роля в економиката. WhatsApp и Facebook е, има, мар... Е, има пазарна капитализация, обаче няма а, е, приходи и оценката на комисията беше не... затруднена. Сега въпросът ми е как ще реагирате в един глобализиращ се свят? Какво ще направите по отношение на отворените на отворения достъп до пазарите. Това според мен е много важно. И на трето място, какви са проблемите? При, какви са проблемите при развитието на субсидиите, държавните субсидии? Как ги виждате тях? Благодаря, колега. От името на социалистите и демократите, господин Дан Ника, заповядайте. Благодаря. Госпожо комисар, оценяваме казаното от вас до момента. Искам да ви припомня за един случай, който много добре познавате. Сидекс Галът, стоманената фабрика в Галац. Десетки хиляди души им се отрази това затваряне които не знаят какво ще ядат в утрешния ден и какво ще стане с техните деца. Аз преди време говорих с вас и вие казахте, че Европейската комисия действително настоява да има механизъм, който да позволява на купиващ, купуващия предприятието да се ангажира с бъдещето на това предприятие. Тоест, Аксарел Митал трябва да има конкуренция и ще бъде изключи, изключено. Ще бъде изключена възможността да се затвори предприятието. Така че искам да а, чуя какво вие наложихте на ArcelorMittal и напоследък като че ли не чуваме същите заявления от вас и от комисията. И искам да помоля да повторите този ангажимент към прозрачността, който вие бяхте споменали и преди и да ни уверите, че тази транзакция ще бъде под надзор и във връзка с а, стом... пазара на стомана в Европа а, това ще бъде позволено. Ще наложите такива условия, че който иска да дойде в, да купи тази фабрика, това предприятие, ще иска да се ангажира с развитието на а, стоманната индустрия в Румъния и ще има съответните отражения на пазара в Европа и Митал. Цялата държава чака този надзор и това е нещо, което би било от полза и за вас, и за Европейската комисия. Ние чакаме за тази прозрачност и професионализъм, които, с които сте а, ангажирахте. Искаме да ги видим сега. Благодаря, колега, за този е, въпрос от името на АЛДЕ. Госпожа Нахтегал, имате думата. Благодаря, господин председател, благодаря на комисията. Смятам, че е, ситуацията е, с Европейския съюз е свързана с Великобритания и Брексит. От гледна точка на конкуренцията, много финансови е, предприятия са базирани в Лондон и европейски пазар става все по-малък. Искам да задам въпрос за вашето становище по повод на ситуацията в момента, конкуренцията в финансовия сектор и какво а, бихме могли или трябва да направим следващите месеци в това отношение. Благодаря много от името на ГУЕ господин Кохличек, заместник-председател Яромир Кохличек ще се изкажа на чешки. Надявам се това да не създаде някакви проблеми. Мисля, че без значение какъв е промишления сектор в Европа, ще има предизвикателства по отношение на това каква, каква концентрация можем да си позволим в Европа. Например, при опаковането на стъкло в Европа повечето дейности са обхванати от американско предприятие. Това правилно ли е? Подходящо ли е, госпожо комисар? Как мислите? Аз бях свидетел на опадъка на чешката стомана и в това отношение бих искал да ви задам въпроса какво прави а, комисията, когато Митал върви и изкупува основите а, е, стоманено-добивни производствени мощности в Европа. А, в Северна Моравия имаше предприятие, което също беше купено. Огромни предприятия които изкупуват малки в Европа и основават своите покупки на различни а, разходи от тези, които сме определили в Европейския съюз. Те нямат а, ясни социални ограничения. И действително, както вие казахте, хората се притесняват за това какво ще им се случи. За съжаление, и както и румънския ми колега, така и аз виждам, че затостта е под заплаха. Например, стоманата индустрия в Северна Франция. Това се прилага и към Люксембург. В Люксембург продължава, но не знаем още колко остава. В Чехия където в Комотов имахме а, толкова сериозни мощности, Няма смисъл обаче за индивидуалните случаи да говорим въпросът, проблемът между Европейския съюз и Китай е, че става въпрос за различни ограничения, различни мощности, различни принципи. Вие говорите за отвореност, но тя трябва да бъде ограничена с правилата на конкурентоспособността, макар да е много трудно това. Благодаря много на колегата. И сега другите парламентаристи. Другите оратори ще имат думата. На първо място господин Едуар Мартан е от Социалисти и Демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, че сте сред нас. Винаги е удоволствие да дебатираме с вас, защото по някои от темите не съм съвсем съгласен с вас, но това е все пак градивно. Днес правилата, които спазваме, идват от една економика, която вече не съществува. Дори когато говорим за това да сме наивни, както вие сама казахте. Ако не сме наивни, обаче сме съучастници. Мисля, че преди известно време комисията беше тази, която се присъедини към идеята да се признае статута на пазарна економика на Китай, което все пак трябва да си го зададем като въпрос. Всичките тези промишлености на стоманата, на а, хартията и така нататък и какво ли още не е в Китай, а, каква а, огромен дял има а, Китай. Повече от 50% има Китай в от световния пазар. И има много сериозен дъмпинг, който се съществува и създава изключително трудни условия за европейските предприятия. за съжаление, колкото и да не знаем какви са преци... Е, цените в тази държава, винаги е в наш ущърп. И наистина са стриктни правилата за конкуренцията. Е, има доминиращи позиции на някои предприятия. И така, и са много а, сериозни европейските правила и това а, в съчетание с международната конюнктура води до неблагоприятно пред, положение на европейските предприятия. Така че това е според мен проблем, госпожо комисар. И така, как може международния пазар да се счита за референтни нашите правила в него? На второ място, как могат да се а, променят правилата за конкуренцията? И на трето място, като въпрос, Европейската комисия има ли а, за цел някаква а, цифра по отношение на а, заетостта? Всяко едно а, място работно води до 3 още и правилата за държавната помощ не могат ли да стигнат по-далече и накрая знанията и ноу-хау могат ли да се считат като обосновка, обективна обосновка за гъвкавостта при прилагането на правилата за конкуренцията? Благодаря, госпожо комисар. Thank you very much colleague, е, е, Госпожа Спираки. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, чудесно е, че сте тук, за да обсъждаме с вас достъпа до пазара и конкурентоспособността. За мен проблем е сектора на стоманата. Както бе казано, ние следваме правилата и очакваме от партньорите да правят същото, но ако не го правят, каква е вашата оценка? Ето имаме търговска война. Как може да защитим гражданите си и бизнеса? Мадам Вернер. Госпожа Вернер. Благодаря, господин председател. И добре дошли, госпожо Вестагер. Радвам се, че сте тук. Имам три въпроса. Капацитет и механизми за капацитет. Политика за конкурентоспособност и обществените поръчки. Сега субсидиите. Е, при, по, при тях, по тях се одобрени 6 механизма в Польша, Италия, Белгия, Германия и се казва, че бъдещите правила за този механизъм трябва да се прилагат в съответствие с регламента. Сега, моят въпрос е, е още дизайна структурата на пазара за електроенергия не е завършен. Защо правите това предложение? На следващо място. Говори се дали може да създадем европейски шампиони, големи предприятия като Airbus, например или Siemens и така нататък. Вашата задача е, освен да гледате легитимността на сливанията, да защитите и политиката за конкурентоспособност. Естествено, големите предприятия на глобалния пазар са по-конкурентоспособни. Това е така. Шансовете за износ са повече, но това сливанията означават и загуба на работни места. И за мен са важни доставчиците. Доставчиците на големите предприятия са губещите. Какви са вашите критерии, по които правите вашата оценка? И може ли да се каже, че европейските шампиони са по принцип е, добре за реиндустриализацията на Европа? за обществените поръчки. Аз съм докладчица за сектора на железниците. Зная, че има големи проблеми в сектора, защото много предприятия се чувстват ощетени от чужди държавни субсидии от трети, в трети страни. Директивата за обществените поръчки е от 2014 година и тя изисква определен процент от обществените поръчки да се случва в Европа. Но въпрос на късмет е за европейски възложители да отхвърлят определени оферти – а американски закон предпоставя ясна формула при обществените поръчки. Въпросът е дали комисията не иска да направи намисли за определени а, допълнения към директивата, свързани с една такава формула. Моля някои колеги да говорят по-бавно. Госпожа Майснер. Благодаря. Ще продължа и ще се опитам да не говоря бързо. Два аспекта. Говорихте, госпожо комисар, за фонда и за бъдещето на економиката. Имаме технологии, които могат да бъдат доразвити. Има проекти свързани с вълните на океаните, има проекти свързани с приливите и отливите и е, създаване на или по-скоро производство на мебели от пластмасови отпадъци. Има много иновативни проекти. Но не само европейци действат в тези области, китайците и други страни, те са също активни. Сега въпросът е, е да имаме отворен достъп до пазара и до финансиране. Сега с, Япон, с Япония е, има ново споразумение, с, Я, с Штатите нямаме, вие говорихте, че работите над нови правила за конкурентоспособност с щатите. Как изглеждат преговорите в момента? Сигурно не са леки. Нямам полски превод, казва председателят. Предполагаме технически проблем. Госпожа Тоя заместник-председател на комисията ни. Благодаря. За мен винаги е много интересно да слушаме това, каквото може да ни кажете. Много колеги вече е, поставих въпроси, които аз исках да поставя. Говорихте за концентрирането на конкуренцията и за правилата, но къде е работната сила, къде е растежът? Казвам го, защото често когато говорим, не е ясно как правилата се прилагат. Много е банално – Законите за конкуренцията са устарели. Имаме глобална конкуренция. Нашите правила са насочени към защита на вътрешноевропейските предприятия. Зная, че много трудно да се прави законодателство, но то трябва да обхване цялата картина. Благодаря. Ще направим втори кръг въпроси, тъй като госпожа комисарят не е чест гост при нас. Благодаря, господин председател. Имам само нещо да добавя за обществените поръчки. Това, което каза госпожа Вернер. Вие казахте, че споразумението с Япония е добро. Е, стремим се към подобно споразумение с САЩ. Имаше кампания в Германия против ТИТИП. Казва се, че, казваше се, че японски предприятия ще поемат водоснабдяването в Европа. Въпросът ми е, е, как сте проверили тази разпоредба? И наистина ли, че според директивата за обществените поръчки се взима не най- економичната и най-ефективната оферта, а най-ефтината. Има ли изключение в споразумението с Япония? Изключение от това е изискване. Други колеги? Това е втория кръг въпроси. Аз искам да добавя нещо. Имам един по-общ въпрос и един по-конкретен. За стоманената индустрия говориха колеги. Аз имам един конкретен въпрос, но той може да се разглежда и в по-обща перспектива. На 28 май комисията излезе с решение за газ, Газпром. Става дума за конкурентоспособните цени в Централна и Източна Европа. Газпром много играе на нашите пазари, също като, като Google в цифровата област – Имам три малки въпроса. През 2013 година комисията отхвърли офертата на Газпром. Може ли да обясните разликите между ангаж... тези ангажименти тогава и ангажиментите, които поехте преди няколко седмица на второ място? Защо това решение не включва компенсации за 8 държави членки. От името на пете големи политически групи аз ви изпратих преди време едно писмо по същия въпрос. И там се казва, че липсата на такива мерки предпоставя прецедент и не изпраща ясен сигнал за ангажиментите на Европейския съюз към неговите граждани и предприятия. И на трето място казуса Нафтагос и решенията на трибунала в Стокхолм по този казус. Смята ли се, че това ще бъде че решението на Газпром ощетява нашето решение, нашите интереси. Благодаря. Благодаря. Ще започна с въпроса на председателя. Стокхолмското решение няма връзка с ангажиментите към Газпром. Газпром мисли за правни стъпки, знаем, но нашите интереси не са свързани тук с този казус. Сега за компенсациите. А тези, които смятат, че има нужда от компенсации, могат да се обърнат към Национален съд. Имахме наскоро едно решение, много важно решение, което казва, че без значение какво е решението на комисията, националните съдилища може да разглеждат даден въпрос и да разглеждат, например, формулирането на цените и да излязат с решение за компенсация. Това е много важно а, да се каже, че има такава възможност за съдилищата. На първия въпрос сега ще отговоря. Що се отнася до обвързващите ангажименти с Газпром? Съществува факта за интегриране на газовите пазари. Има положителни стъпки в тази посока, но това не може да се случи при едно възбраняващо решение. Две неща са важни тук. Най-напред трябва да подсигурим доставките на газ и то там, където имаме нужда от тях, където ги искаме, за да може да препродаваме газ. Това може да е полски клиент с дългосрочен договор, който иска да препродава газ в Балтийските страни. В Балтийските страни трябва да кажем, че там има енергийни острови, защото нямаме връзките. А комисията казва, че газ трябва да бъде доставен навсякъде, където има газопроводи. Същото въжи за Унгария. Е, това ще даде възможност на газовия пазар да се интегрира и, газовите, и, и цените на газа да, са, да се формулират по-справедливо. На следващо място индексацията на петрола. Имаме газови хъбове, газови центрове, където имаме цена на газ за ден. При обвързващите споразумения Газпром прие, че всяка втора година в рамките на 5 години може да, да моли за е, нови цени. И новото тук е, че има положителни индикатори за формирането, за преосмислянето на цените. Те идват от Нидерландия и Германия. Тоест, дори когато имаме възходящи цени и цени заложени в дългосрочните договори, може да се помоли за намаление на цените на базата на еднодневните пазари. Това може да бъде достигнато само в рамките на тези споразумения и ангажименти. Това не е края на казуса Газпром, а е началото на правила, под които ще, на които ще се на, на, на, с които ще се съобразява Газпром. Комисията може да налага глоби без да се разнищва даден казус от самото начало. Това е много важно, защото ние знаем, че имаме правила, на които се основаваме в нашата дейност винаги като съюз. Това е важно, защото няма нужда да изчакваме развитието на целия казус и проследяването му ретроактивно, ретроспективно. А така, дадена държава членка може да изисква цени, които са на едно и също равнище в целия Европейски съюз. Това според нас е много важно. На следващо място правилата за конкурентоспособност. Според мен поне е важно, че заетостта в Европа е на най-високото равнище в момента. И това се дължи на конкуренцията, на правилата за конкуренция. Така че тези правила не пречат на създаването на заетост. Напротив, ако сте в един конкурентоспособен пазар, вие трябва да сте на пръсти, да сте винаги на штрек, за да можете да се конкурирате с вашите конкуренти. И правилно е, когато казвате, че това не е само вътрешен пазар, това е всъщност глобален пазар, в който действаме днес. И когато погледнем казусите, ето ако имаме един случай на сливане, какво гледаме? Гледаме дали клиентите могат да имат избор след сливането. Ако цените са прекалено високи и се намалява избора и се ограничава иновациите, дали тогава клиента може да има друга альтернатива? И често виждаме, че има такива альтернативи извън Европа в трети страни. Това означава, че пазарът се е разширил. През последните 10 години броя на пазарите, които са толкова големи, колкото европейския са се увеличили от 50 на 65%. В нашия анализ се вижда, че глобалният пазар се разширява. Когато правим анализа, трябва да започнем от, от условията. Забележително е, че при повече от 90% няма допълнителни условия. 90% от сливанията. Само при 6% има такива условия. И тогава, естествено, ние сме загрижени, защото е, тогава компанията трябва да даде альтернатива, като продаде определена продукционна линия или, или част от бизнеса. Ние естествено обслужваме случаите. Ние разглеждаме всичко много внимателно. Последния път, когато имахме определени съмнения, беше един случай за комбиниране на стъкло на, на комбинация на стъкла за очила и рамките. И въпреки това се установи, че това сливане може да бъде направено без допълнителни условия. Има случаи, където не се достига прага. Това направихме е, при покупката на Apple с Shazam. Тоест, малки компании, компании, които не достигат прага. Тоест, какво се случва, когато се комбинират данните? Как ще изглежда пазара тогава? Това също не интересува. Сега дали да променим инструментите или не. Явно е, че това е интересен въпрос когато се променят пазарите, бизнес моделите, продукцион, производството и начина по който се създава стойността. Ето защо аз възложих на трима експерти да разгледат тези въпроси. Това са хора, които работят в областта на економиката, технологиите и правото на конкуренция. Те ще излязат с общ доклад следващия март и ще ги помолим да ни кажат как да действаме, т.е. не да правим само анализи, а какво ще ни препоръчат те. В допълнение, ние помолихме за хора, които се интересуват от материята, да направят коментари. Миналата седмица отворихме една интернет страница, на която хората могат да оставят своите коментари. До 17 януари ще проведем отворена конференция, за да обсъдим какво ни трябва на един пазар, където начините на създаване на стойността, начините на производство толкова бързо се променят. Ние искаме нашите инструменти да останат ефективни. Господин Ник, за, държа, за завода в Румъния на Стомана – отново ще повторя. Много е важно за всички да разберат посланието, че тук имаме споделена цел. За нас не е добре един завод да затвори, защото тогава нямаме конкурент. За нас имаме, за нас е важно заводите да не затварят, в тях да се инвестира, те да гарантират е, заетост. И това е, <clears throat> когато има сливане. За нас тогава важен е купувачът. В много индустрии купувачът не може да, е, да е човек, който има много пари. Той трябва да има и много знания който това трябва да е човек, който познава занаята и сектора. Много е трудно бизнеса да продължи да е конкурентоспособен, ако няма човек знания. за това ние много внимаваме кои са купувачите. Те трябва да останат конкуренти. Uh, Аз съм съгласна с, с това, което казахте за стоманодобива в Европа. Там имаше доста предизвикателства. Хубавото, което, което може да се каже е, че поради това, че има все още стоманодобива в Европа, това е защото той е ефективен и не разчита на данъкоплаците да им плащат сметките и затова може да се конкурира на световния пазар. Едно от нещата, по които искам да работим заедно, е механизма за защита на търговията. Механизмите срещу дъмпинга да са по-бързи, по-категорични, за да може да ги внедрим, когато конкуренцията не е лоя. Ние имаме около 37 такива мерки, които вече са на лице. Всъщност, те ще бъдат представени пред парламента, така че ще можем да действаме по-бързо в глобалната рамка с правилата на СТО, но по-бързо, отколкото действаме сега, за да речим казусите коректно. Мисля, че ще можем да приемем тези мерки заедно, защото те са необходими. За така ще можем да съобщим на европейската индустрия, че сме готови да действаме ако са изправени пред нелоялна конкуренция, ако конкуренцията е лоялна, нашата задача е да запазим. По въпроса за финансовият сектор и Брекзит. Мисля, че най-доброто нещо, което мога да кажа към днешния ден е, че въпросът стои отворен ако всъщност някой знае резултат от, из... от преговорите за Брекзит, добре е да ни кажете това, за да се подготвим за това, което ни очаква. Естествено, финансовият сектор в Европа е важен. Той е част от нашата инфраструктура и подкрепя останалата част от индустрията за да правят това, което правят най-добре. Затова ще следим развитието на темата с голям интерес да видим какъв ще бъде резултата след прехода, а и след това за бъдещите отношения с Обединеното кралство. Може ли да повторите въпроса си? Да, разбира се. Всъщност една част беше като на френския колега в големите индустрии, е как да защитим тези индустрии от нелоялната конкуренция. Кой купува тези предприятия? Всъщност Алсерол Метал всъщност закупи най-развитите стоматологични предприятия в Европа, в Чехия, имаме проблем. Поради това, че едно предприятие от групата ще бъде продадено. Мисля, че това е по разпореждане на, на, на вашата комисия поради проблеми с конкуренция. Вие сте права че трябва да проверите кой купува съответното предприятие. Защото от време на време се появяват субекти, които преди 2-3 дни са били учредени. Имаше такъв проблем с комитата Полди. Той беше разбит и сега е продаден за втори път на един абсолютно неизвестен купувач. Така че моят въпрос беше европейската индустрия за контейнерово стъкло. 50% от капацитета е купен от американска фирма. Аз познавам този сектор много добре. И това е един пример а и за стъклото като цяло. Американска фирма купи значителна част от този сектор. Така че мисълта ми е как да защитим нашите работни места и това е основният проблем. Дори да не можем да отговорим на, на този въпрос, добре е да го кажем това като забележка, което е важно за нашата индустрия, за бъдещето на тази индустрия. Мисля, че това е обяснение. Да, наистина. Вие ако знаете, задавате въпроси, на които знам отговора, заседанието ще, ще да бъде много кратко. Да, тези неща ги взимам при сърце. Не, не познавам а, с подробности стъкларската индустрия. Напоследък нямаше сливания, които да са нотифицирани при нас. Отбелязвам си внимателно вашата информация. Второто предложение е пред парламента, което има отношение към този въпрос. След това да има възможност да преглеждаме чуждите преки инвестиции – мисля, че е благоразумно да знаем дали има нещо наредно с съответния инвеститор. И това според мен е добре. Някои държави членки вече има такива механизми. Това, което предлагаме е нещо, което всички държави да го включат. Един механизъм за аналитичен преглед, за да знаем дали тези инвеститори са тук е, по нормални причини – аз самата подкрепям тази инициатива, защото в глобалният пазар там конкуренцията не е много добра и няма равнопоставеност. Трябва да сме в състояние да се защитим с механизъм за защита на търговията, ако има субсидии, които се дават извън Европа, да се подложат на скрининг преките чужди инвестиции, да видим дали те се правят с коректна и лоялна цел. И на второ място, като част от тази стратегия, трябва да намалим вредните субсидии максимално. Знае, че това не може да стане само за една година, но, но се постига. Все пак бавно, малко по малко и напредъка трябва е по-добре. Затова работим заедно с Сетилия, за да включим тези неща в всичките търговски споразумения, че трябва да спрем с вредните субсидии, както беше случая с Сетел, където най-после се съгласиха, че експортните субсидии в земеделието трябва да бъдат прекратени. Това е много важно не за вашия комитет, но е важно за европейското земеделие така че всъщност това е една стратегия с три нива. В дългосрочен план да сме в състояние да можем бързо да наложим мерки срещу антидампинг и да преглеждаме преките инвестиции и да търсим диалог, така че да намалим вредните субсидии има такъв диалог с Китай и това е включено и в търговските споразумения. За механизма за капацитета. Прави сте, че че създаваме такива механизми за капацитет през цяла, в цяла Европа. Те са различни, защото създават отразяват традициите в производството на електричество в тези държави. Тези неща са необходими. Всъщност държавите членки обосновават необходимостта от това. И това се прави. Да не се наруши конкуренцията. На второ място, тези неща са временни. Както кажете, парламентът работи интензивно да се приеме приемат норми за реформа в пазара на енергетиката. Идеята за енергийния съюз най-малкото трябва да му помогне на държавите членки да си помагат една на друга, когато има нужда от е, това. И затова механизмите за капацитет за сега, които са одобрени, са времени. Много от тях имат елементи, където се открива възможност за трансгранични доставки, да могат да се вземат предвид нещата свързани с потреблението. Много е по-ефтино да се работи с висок потребител и да се помоли да намали своя капацитет, а за да се намали търсенето в енергийния пръстен – мисля, че това е момента да защитим този елемент, въпреки че има промени в законодателството, но това са времени мерки само когато е необходимо, за да няма нарушение на пазара. За обществените поръчки. Всъщност, за това отговаря Елжбета Биенковска, така че моите познания не са достатъчно сериозни. Основната част, според мен, са промените – да дадем възможност не само за сравнение на цените, но защото цената не е достатъчна за подходящия продукт. Става дума за качество, начин на производство и обслужване след продажба. Всъщност, държавните органи трябва да включат съответните елементи в своите покани за участие, за да получат оферти. Това според мен е изключително важно, защото много неща могат да се кажат за начината по който се строи инфраструктурата. Взема се само цената, но се пропускат качеството и технологиите и качеството на работата. Питахте дали създаваме европейски водещи компании. Всъщност, ние не ги създаваме. Тях, те се създават от бизнеса, Нашата задача е да дадем гаранции, че тези, дори водещите, трябва да са подложени на конкуренция, за да останат водещи. ако ги обградим с възглавници, те няма да могат да се конкурират. Еби Имбев, Есе Би Милър са най-големите производители на бира в света. Това са европейски фирми. Те продадоха 7 предприятия в други паз... на пазари, където конкуренцията беше застрашена. И сега са най-големите в света. Мисля, че това е много добра иллюстрация на факта, че не виждаме противоречие между водещите европейски фирми, шампионите и конкуренцията, така че напротив, ако искаме да се справим на глобалния пазар, като вземем предвид, че сме готови да екранираме, да проверяме инвестициите, трябва да сме в състояние да се конкурираме. И това е така, само ако има конкуренти срещу нас. И накрая, но не на последно място, въпросът как малките предприятия могат да получат достъп до европейските средства – както тези, на които ще помогнем, а също така и средства от капиталовите пазари. Моите колеги се опитват да отворят този достъп. Става дума за големи сектори, като стоманодобива. Но, както каза и председателят преди малко, гръбнак на европейската економика са малките и средните предприятия, те са подизпълнители – Те създават търсенето за големите предприятия. Е изключително важно за самата индустрия малките и средните предприятия да работят добре. Благодаря, госпожо комисар. Има ли възможност за още два допълнителни въпроса? Господин Мартел. Благодаря, господин председател. За да, да кажа това, което каза колегата от Гуев. Не съм свършил все още. Примера, който даде госпожа Гос... Говорим за европейските потребители, но в рамките на рамките на Газпром и Акселор Митал, че не са купили единствено на база цена. Това е идиотско. Това. Ако смятат, че Европа е толкова скъпа, защо да не е? купиват в Китай. В момента имаме огромен спад на производството на стомана и купуваме стомана от Бразилия и други държави. И накрая въпроса, който постави колега, дали ноу-хауто е елемент в конкуренцията. Спомням се един случай на една канадска компания, която купи наше предприятие за алумини галати. Същото става и в Чешката република. И накрая, в, затваряме предприятия в Чехия, в Румъния, в Белгия и във Франция. Благодаря, колеги. Никак не е лесно да се отговорят на такива конкретни и деликатни въпроси. Госпожо комисар. На въпроса на господин Мартел. Uh, Мисля, че става дума за различни умения, като гледаме към бъдещето, защото не споделям вашата прогноза. Европейският стоманодобив е много разнообразен, той произвежда различни качества по различен начин, по много различен от най-обикновената стомана – до най-добрата стомана. По тази причина е малко трудно да си представя и да се съглася с, с една такава брутална картина, която описахте. За съжаление, освен ако не се случи нещо много драматично в световната економика, навсякъде в света – трябва да вземем предвид свръх капацитета. Има 50% свръх капацитет в стоманодобива като такъв. Тази дискусия се обсъди в един световен форум, в който участват Штатите Китай – Защо не разбираме разликата между стоманените продукти? Някои от тези продукти пътуват на различни разстояния, някои от тях могат да се купат извън Европа, тъй като транспорта не е чак толкова скъп. Като гледаме сливанията, анализираме също така как пътуват, как се транспортират съответните продукти кои обикновено са съответните купувачи. За стоманата схемата е различна, но някои продукти не пътуват чак толкова далеч, защото са необходими не само самия продукт, а и качеството и времето за доставката, че може да се получи повече, ако е необходимо в бъдеще. И това е много важно да се признае, че в европейския стоманодобив има всички тези елементи. Най-различни производствени линии, обикновена сурова стомана и долу качествена стомана. Но понякога имаме оплаквания от значи, предприятия, че не намират стоманата, която им е необходима в Европа и трябва да купят отвън. Оценявам високо тези, този анализ. Всъщност е едно работно място в Молдовия създава още работни места. В Европа има някъде около 350 е, 000 работни места, 500 предприятия, но след това има 13 милиона, които работят в предприятия, които използват стомана. И тези предприятия зависят не само от качеството, а и от конкурентната цена, за да може тяхното предприятие да се развива. Затова ние като имаме задължението да разглеждаме цялата верига на стойността, за да останат нашите предприятия конкурентни. Госпожо комисар. Дори да има някакви несъгласия между нас, настъпва края на дискусията ние и сме напълно доволни, че бяхте днес сред нас. Толкова е важно това за нашата индустрия. Не само енергийния сектор, не само цифровия сектор. Вашето участие, вашето присъствие като комисар, отговорен за конкуренцията, национални шампиони, вие засегнахте тази тема, държавната помощ, всички тези чувствителни теми, които са важни. И да си дадем сметка, че не винаги е лесно да се движим напред във всяка една ситуация. Понякога има много сложни обстоятелства, нашия свободен пазар. И също така сме и в съревнования на глобалния пазар. Както казахте вие, можем да сме конкурентосни единствено ако има конкуренция. Нужна ни е заетост, работни места. И понякога има голямо разминаване между едното и другото. Но Чухме всички въпроси. Благодаря ви, че бяхте сред нас. Беше чудесно за нашата комисия. И да се надяваме, че ще имаме и други възможности преди март следващата година. Ако очакваме а, нашето участие за бюджета, благодаря още веднъж. It was a pleasure. And I'm